Е, Много благодаря. Господин Салато. Chiedo scusa, президенте. Avrei Извинявам се, госпожо председател. Госпожа Громберг, преждеговорившата, и друг път е взимала отношение за защита